Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Протоколите от заседанията вчера са готови. Ако нямате възражения, с това ги приемаме. Имам съобщение за състава на комисиите делегациите. ЕНП има предложение за комисията за жените. Господин Филип Жова няма да бъде член на тази комисия. Имате ли коментари? Ако не, приемаме предложението. Следващата точка по дневния ред са разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Разглеждаме случая в Пакистан, убийството на Шабас Бати, министър по въпросите на младсинствата. Давам първо думата на авторите. Госпожа Бланбърт, минута и половина. Ламберт, извинете. Минута и половина. Благодаря. Мисля, че ние всички бяхме изключително шокирани и възмутени от убийството на министър Шабас Бати. Не само защото ние го познаваме тук в парламента, той ни посети и срещна се с много от нас, а защото това е поредното много символично убийство – удар срещу човек, който търсеше помирение, работа с всички мълцинства в Пакистан. Също така трябва да изразим съчувствие не само на семейството му, но и на, вси... на семействата на всички убити в терористични атаки в Пакистан. Тази седмица само имаше две подобни атаки – когато бяха убити и ранени повече хора, отколкото бомбите в Лондон. Тези убийства подкопават демокрацията в, демо... в Пакистан. Виждаме и как действат заплахите. Те причиняват демографски промени. Населението просто се изселва. Ние трябва да подкрепим работата на тези, които работят за толерантност и взаимно разбиране. Същото трябва да се върши и в Европейския съюз. Някои изказвания на министри напоследък не подпомагат този процес. Затова нека да помогнем и на ръководството на Пакистан, и на Европейския съюз. Благодаря. Сега госпожа Шаке една минута. Благодаря, господин председател. Въпреки, че министър Бати е поискал защита, той не е получил такава. Ние изразяваме съболезнования пред всички негови близки и тези, които се борят за демокрация. Това е сериозен удар срещу Пакистан и човечеството като цяло. Защо а, му е отказан брониран автомобил, както и а, а, възможността да избере сам а, своите охранители? Той беше правозащитник. Джамалдини, който е, е координатор на Комитета по човешките права в Пакистан, също беше убит. Трябва да бъдат разследвани тези действия в съответствие с международните стандарти, защото трябва да се сложи край на безнаказаността. Европейския съюз трябва да следи ситуацията и трябва да финансира гражданското общество чрез е, инструмента за граждански права и демокрация. Благодаря. Благодаря, госпожа Шак. Следващият оратор е и господин, госпожа Герингер. Благодаря, господин председател. През последните 10 месеца Европейският парламент прие три резолюции за свободата на вероисповеданията в Пакистан. На и през май говорихме за това в Страсбург в присъствието на министър Хати. А сега говорим за неговата смърт. Убийство на високопоставен държавен служител. Сега Пакистан никой не може да се защити срещу фундаменталистите. Заплахата е заплаха дори за онези, които просто се изказват публично срещу закона за богохулството. До сега политиката на Европейския съюз прямо Пакистан не е била повлияна. Предлагам да организираме кръгла маса за малцинствата в Пакистан. Смятам, че Европейската служба за външна дейност трябва да реагира незабавно спрямо събитията в Пакистан. Благодаря, госпожа Корола. Ja koko hänen elämänsä on hämmästyttävä esimerkki siitä, mitä... Живота на господин Бати бе отбелязан от е, желанието му да работи за вярата на всички. А сега в парламента на Пакистан се приема поправка към закон, която засяга живота на много хора. Това определено не е демократична реформа. Има проблем в взаимоотношенията между различните религиозни общности в Пакистан. Терористите също са проблем. Човешките права и демокрацията са застрашени. Те не, застрашени не могат да бъдат защитавани в момента. Активисти като министър Бати биват унищожавани. Подобни неща могат да започнат да се случват и в други страни, по примера на Пакистан. Господин Бати съвсем не беше наивен човек, много добре знаеше какви рискове поема. В Пакистан трябва да се приеме законодателство, което да защитава милионите. Благодаря. Сега една минута, господин Вандален. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Пакистан е много лоша. Има нападения, които стават непрекъснато. Правителството сякаш е загубило волята да предприеме действия. Губернатор Тахсир беше убит през януари. Единственият министър християнин на господин Бати беше също убит. Европейския съюз има много контакти с Пакистан, имаме сътрудничество по Афганистан. Много средства се предоставят на Пакистан за изграждане на инфраструктура. Трябва да насърчим и религиозния диалог. Нашия глас трябва да бъде чут. Ние трябва да кажем, че трябва да се спре проповядването на омраза срещу християните. Трябва да се създадат равни условия за мюсулманите и немюсулманите, да се подпомагат всички общности, които пострадаха при наводненията и да не се допусне Пакистан да изпадне в екстремизъм. Благодаря сега за две минути. Давам думата на господин Тавареш. Благодаря ви, господин председател. В нашите неотложни процедури много често не успяваме да постигнем кой знае колко много в Европейския парламент, но има най-малкото две неща, които са свързани с свободата на изразяването, свободата на вероисповеданията в страна на Пакистан. Има какво да направим. Първо, може да кажем на онези, които бранят религиозната свобода и толерантност, че те не са сами. Това е една скромна задача, но поне по този начин можем да покажем, че имаме достоинство, като отправим послание към онези, които защитават религиозните свободи в Пакистан. Второ, можем и трябва да кажем много ясно на правителството на Пакистан, че то не трябва да позволява на фанатиците, екстремистите да говорят от името на целия народ на Пакистан. Защото в случаят с този закон за богохулството в Пакистан, в крайна сметка ние виждаме, че едно твърде гласовито мълцинство от фанатици смята, че говори от името на цялото общество и в крайна сметка то започва да говори от името на всички, защото всички останали са сплашени. Ако има безнаказаност за престъпниците, ако правителството не може да въведе толерантност, цялата страна ще бъде залята от вълни на нетолерантност. Необходимо е да се проведе пълно разследване на това какво се случи и кой е стоял зад убийството на министър Бхати. Не можем да допуснем разследването да бъде опоручено от практики присъщи на тайните служби, например, унищожаването на веществените доказателства, ние видяхме подобна практика при разследването на убийството на Беназир Пхуто. Ако правителството на Пакистан не иска да отиде в ръцете на фанатиците, то трябва да осигури религиозна толерантност. Благодаря ви, господин Тавариш. Сега от името на политическите групи първо господин Маура за една минута. Благодаря. Шабас Бати бе убит. Убит заради закона за богохулството. И много често престъпниците се позовават на Бога за своите деяния. Ние трябва да благодарим на господин Бати за всички е, негови действия и за неговата жертва. Тя е предупреждение и за Европейския съюз, и за всички, които се занимават с външна политика, че практическите действия заместват липсата на решимост. Ние губиме време в дискусии дали Тоест, извинете, в Пакистан се губи време в дискусии дали думата християн ще се, вклю... християнство ще се включи в е, техния закон. Е, западните страни нищо не могат да помогнат. Благодаря, господин Мауро. Сега госпожа Стайла. Благодаря. Аз също искам да отдам дължимото на смелостта на Шабаса Бати. Много от нас са се срещали лично с него. Той решително работеше за отстояване правата на религиозните младсенства в Пакистан. И той рискува живота си. Знаеше, че има заплахи срещу него. Той загуби живота си а ние в парламента загубихме един приятел. В тази резолюция има доста важни въпроси. Например, 18-та точка, призоваваща европейските институции да включи въпросите за религиозната свобода. Призовавам също комисията, когато преговаря по търговските въпроси, да поставя и въпроса за човешките права. Точка 19 се отнася до институциите, губернатора, правителство на Пакистан, демокрацията. Надявам се председателят на парламента да изпрати лично писмо до майката на Шабас Бати, чието погребение беше миналата седмица. Благодаря, госпожо Стайлер. Сега за една минута госпожа Ятен Маки. Господин председател, убийството на министър Бхати е второ убийство на високопоставен държавен служител в Пакистан за два месеца. И министър Бхати и губернатор Тасер бяха убити. И тези убийства трябва да бъдат разследвани, виновните изправени пред съда. Бих искала да поставя още един проблем с човешките права в Пакистан, а именно ситуацията в Балуджистан. Мълцинството Балуджи продължава да бъде преследвано в съответствие с Amnesty International по не 90 активисти в Балуджистан са безследно изчезнали или са били убити. Също така други хора, като хуманитарни работници, журналисти, длъжностни лица са били подложени на заплахи и преследване. Европейският парламент и Европейският съюз трябва да отправи ясно послание до Пакистан и да настоява правителството на Пакистан да направи всичко възможно да се избегнат подобни ситуации. Благодаря ви, госпожо Ятенмаки. Госпожа Кил Нилсън за минута и половина. Ces assassinats sont évidemment intolérables. Тези убийства са неприемливи. А също така не можем да се примерим и с чувството за безнаказаност, което царства там. Жертвите с техните семейства не могат да разчитат на съдебната система. Шири се заплахи, корупция сред прокурорите. Законите са дискриминативни. Наказателната система и наказателния кодекс трябва да бъдат реформирани, за да се възстанови репутацията на Пакистан и национално и на международно ниво. Според проучвания на фундацията Шпел, младите пакистанци считат, че репутацията на съдебната система е по-важно за съдбата на страната, отколкото военната система, например – Европейския съюз трябва да използва всички налични инструменти, за да засили съдебното сътрудничество с Пакистан. Благодаря. Сега една минута, господин Танък. В Пакистан гласовете за реформа се ликвидират един след друг. Като министър по въпросите на мълценствата, господин Бати се бореше срещу законите за бухохулството. Преди два месеца Салман Тасир, губернатора на Пенджаб, беше убит от собствените си охранители, но Бати дори нямаше охранители, затова той беше лесна мишена. Защо той нямаше такава охрана. Трябва да се зададе въпроса на президента Зардари. Трябва да настояваме да, не, да направи така, че да не допусне радикализацията на ислямизма в Пакистан. Ние в този дебат Отдаваме почет на Шабас Бати и изразяваме своите съболезнования към неговите близки. Благодаря, колега Танолка. За една минута колегата Пашка. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Исламският закон предвижда, че всеки, който оскърбява исляма, заслужава смърт. Примерите с убийствата на хора, които бранят гражданските и политическите права в Пакистан, показват, че някои ислямски свещеници смятат, че всеки, който открито се защитава за човешките права, трябва да бъде осъден на смърт и убит. Има и други невинни жертви на фанатиците ислямисти. Не само губернаторът Азер и министр Пхати. Политиците в Пакистан трябва да реформират политическата система и трябва да се откажат от средновековните правила и норми. Ние трябва да намерим платформа за конструктивен диалог. Благодаря ви, казва председателят. Сега преминаваме към процедура за спонтанни изказвания. Не, извинете. Още един оратор има в списъка. И това е господин Залевски за една минута. Благодаря, дами и господа. Говорим за убийството на един министр. Един мъж, който се застъпваше за своите християнски корени. Той беше католик. Това е поредното убийство в Пакистан, което показва, че властта в тази страна няма контрол върху положението в страната. Това, според мен, е огромен проблем, защото ние не обвиняваме в момента президента или правителството на Пакистан, просто констатираме, че те не могат да осигурят безопасността дори на членовете на правителството си, когато те не се придържат към водещата ли религия в страната. Положението в Пакистан се влушава. Там цари омраза на исламистите спрямо от другите религии. Благодаря, господин Шернецки. Сега преминаваме към процедура на спонтанни изказвания. Много желаещи има. Има и подадени желания от председатели, заместник председатели на политически групи. Затова моля за толерантност. Толкова много хора се интересуват от тези въпроси, искат да се изкажат. Ще отчитам факта, че някои от колегите ще получат думата по-късно. Господин Гала. Благодаря, господин председател. Седмица преди да бъде убит, аз говорих с господин Бати в Исламабад. Това е, е човек, е, който изпитваше безпокойство за ситуацията в е, Пакистан през последните месеци, убийството на губернатора на Пенджаб, господин Тасер. Той беше министър, беше юрист, беше журналист, беше правозащитник – Трудно е на хората да се противопоставят на заплахата. Затова ние всички трябва да се опълчим против тази липса на, толида... липса на солидарност. Трябва да настояваме за промени в законите за богохулството. Аз призовавам парламента да гарантира защитата на лицата, които се борят против тези закони. Така ще допринесем в борбата срещу екстремизма. Господин Кутас има думата. Благодаря ви, господин председател. Убийството на министъра за младсинствата, господин Пхати, стана в разгара на противоречията за закона за богохулството в Пакистан. Той искаше закона да бъде изменен. Нетолерантността, залегнала в основата на този закон, предизвика политическите убийства на всички, които се бореха за свободата на изразяването. Също убийството на министър Хати беше осъдено от медиите и много граждани независимо от религиозната им принадлежност. Смятам, че властите на Пакистан трябва да гарантират това, че няма да се повторят подобни случаи. Те трябва да гарантират утвърждаването на демократичните ценности, които са провъзгласени от Конституцията на Пакистан. Благодаря ви, господин Кутас. Госпожа Люкарит. Благодаря, господин председател. Аз също искам да изразил своите емоции след ужасното убийство на пакистанския министр, отговарящ за младсинствата, включително християнското младсинство. Това е едно терористично убийство, което се нарежда с, наред с много други убийства на защитници на човешките права и на правата на жените, нека да кажа. Отново трябва да призовем правителството на Пакистан да изясни случая с убийството и е ефикасно, действително е ефикасно да осигури защита на тези, които са застрашени от е, ислямските екстремисти. Включително и госпожа Шери Ремен. И настоявам всички компетентни институции на Европейския съюз – да включат в преговорите с Пакистан, преговорите за бъдещото споразумение за сътрудничество, една клауза за спазване на религиозните свободи и човешките права. Благодаря. Vielen Dank. Zum Abschluss des Catch-the-Eye-Verfahrens Frau Kollegin Zilewska. Po raz kolejny zajmujemy się kwestią łamania благодаря. Отново говорим за правата на човека в Пакистан, този път във връзка с убийството на министър Бати, който се противопоставяше на законите за богохулството и настояваше за повече толерантност в страната. Резолюцията на Европейския парламент по този повод е израз на нашето недоволство от положаването на положението в Пакистан, както и подкрепа за, национални, за религиозните мълценства, чието права често са нарушавани. Наш дълг е да говорим за тези събития. Ето защо нека да подчертая колко важно е да подкрепим неправителствените организации, които се борят за повече права на човека в Пакистан. Благодаря. Благодаря ви госпожа Желеска. Сега приключихме по тази част от дебата и давам думата на комисаря Хан. Благодаря ви, господин председател. Убийството на губернатор на Пенджаб Тазер беше последвано от убийството на министъра на малцинствата Хати. Заместник председателят на комисията госпожа Аштан категорично осъди климата на насилие в Пакистан, проистичащ от дебата за противоречивия закон за богохулството. Министър Бхати беше единствения християнин в правителството на Пакистан. Той беше известен като застъпник за човешките права и религиозните свободи. Той беше един от малкото гласове, които не се страхуваха да се произнесат срещу нетолерантността. И дори убийството на губернатор Тасер не го спря да защитава човешките права, провъзгласени от Конституцията на Пакистан. Той призова правителството на Пакистан да поема отговорност и да гарантира защита на всички, които са застрашени. Приветстваме изявлението на министър-председателя на Пакистан, който заяви, че ще бъде направено всичко възможно да бъдат подведени под съдебна отговорност виновниците в убийството. Приветстваме и това, че министър-председателят присъстваше на погребението. както извършителите, така и вдъхновителите на това престъпление трябва да бъдат под, подведени под отговорност. Министър Пхати беше поддръжник на промените в закона за богохулството. Обаче след убийството му измененията бяха оттеглени от парламента. Законът за богохулството предвижда смъртно наказание – за онези, които не са съгласни с разпоредбите на закона, потенциално влушава нашето отношение с Пакистан. Ние подкрепяме демократичното правителство на Пакистан и ще правим всичко по силите ни, за да го подпомогнем да се противопоставя на терористичните дейности. Свободата на религията е универсално човешко право